Председателят, колеги, ако обичате да заемете местата си. Заседанието е открито, уважаеми дами и господа. Уважаеми колеги, тази сутрин получихме шокираща новина от Пакистан. В едно училище повече от 120 лица, повече от 100 деца, между тях е, са убити от талибаните. Има още хора, е, които терористите държат. Това ужасяващо пред престъпление показва още веднъж колко ужасяващо е лицето на талибаните, как преследвайки своята идеология се впускат в ожесточен фанатизъм. И това, което е специално ужасяващо е, че те не се спират да убият деца. Ние се чувстваме на жертвите, на пострадалите, на техните приятели и семейства. Говори от името на Европейския парламент, изпращаме Нашите съболезнования